бъдат включени в протокола. Заедно с председателят на съвета подписаха два законодателна акта, които бяха одобрени съгласно обикновената законодателна процедура, съгласно